May I ask you to take your seat so we can start? I... Колеги, нека започнем. Моля, заемете местата си. Нека приемем дневния ред, ако нямате възражение. Той въжи за прият. И в такъв случай преминаваме към точка трета диалога по парични въпроси с господин Марио Драги, председател на Европейската Централна банка. И така, уважаеми колеги, добре дошли на Марио Драги. Това е втория паричен диалог за 2019 година, първия за този мандат и моя пръв паричен диалог като председател на комисията. Но последния паричен диалог за господин Драки. Имаме информация за намаляване и забавяне на развитието на еврозоната. Е, Това е информацията от януари. Има намаление, намаление с, на растежа с, с 0,5% и 0,4% през втория квартал, втория семестър. Това се дължи на различни геополитически фактори и ние виждаме и въздействията върху еврозоната и най-вече производителния сектор – но и други сектори, паричната динамика са засегнати, сближаването на изближаването към целта на инфлация по 2% също се забавя. Въведен е преди две седмици един общ пакет с допълнителни мерки и стимули – мисля, че господин Драги ще се съсредоточи върху тези мерки в своите въведителни бележки. Нашите координатори се спряха на два допълнителни въпроси. Най-напред е, глобалните структурни фактори и инфлационната динамика в еврозоната. Това ще е първият въпрос, върху който ще се спрем днес и възможни стратегии за справяне с проблеми. На второ място стратегии и иновации, които бяха предприяти по времето на Марио, на Марио Драги. Документите са публикувани на нашата страница. Естествено, ние се интересуваме от мнението на господин Драги. Както казахме, това е неговия последен паричен диалог – е, нашите колеги представляват както седмия, така и осмия парламентарен мандат. Благодаря на Марио Драги за е, конструктивното отношение през последните 8 години. Той говори пред нас повече около 13 пъти и е отговорил общо на 600 въпроса, повече от 600 въпроса. Европейската Централна банка е независим институт, подпомагайки дейността на националните финансови институти и е, предприятията. За нас е много важен този контакт, защото така се подобрява отчетността на Европейската Централна банка. И така желая ви всичко хубаво за бъдеще. Освен това, говорейки за нашата висока оценка, искам да ви поднеса един подарък от името на бюрото на комисията ЕКОН и нашите членове. Заповядайте.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 Преди да дам думата на господин Драги, разбрах, че има някои колеги, които са заинтересовани да се снимат. Най-добре е да продължим със снимките сега, за да не прекъсваме работата после. Anche, sì, va bene così la facciamo. Sì, la facciamo con la... Okay. So, back to our... И така. Господин Драги, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И благодаря за всичко. Преди да започна с моите въведителни бележки, искам да благодаря. Уважаеми членове на комисията ЕКОН. Дами и господа, аз бих искал да започна с поздравление към всички вас за вашия избор като европейски депутати. Е, поздравяваме ви вас като председател на тази комисия. За мен е удоволствие да говоря пред вас през този нов мандат и преди края на моя мандат като председател на Европейската Централна банка. Както казахте, легитимността на независимостта на Европейската Централна банка е залегнала в договорите на Европейския съюз. Договорите утвърждават ролята на парламента като централна при отчетността на ЕЦБ. Изслушвания пред тази комисия са много важни за нас по време на моето председателстване на банката тези изслушвания бяха много полезни за мен. През 2011 година за първи път говорих пред вас и тогава еврозоната бе много нестабилна. Тогава бяхме изправени пред втората рецесия и висока инфлация. Имаше висок риск от дефлация. Еврозоната се разви от времето на кризата много и то благодарение на паричната политика на ЕЦБ. Безработицата през юли тази година бе 7,7%, най-низкото равнище от юли 2008 година. През последните години ЕЦБ непрекъснато показваше своята готовност и решимост да изпълни основния мандат и цел, а именно постигане на ценова стабилност, така както е залегнато в договора. Тази решимост – бяха, бе критична, крити, бе критична при изправянето с рисковете от кризата. Със същата решимост преди две седмици ЕЦБ и управителния съвет решиха да реагират на инфлацията. Радвам се да обсъдя тези решения с вас днес – Това са развития. Има, има много развитие в економиката на еврозоната, откакто говорих пред вас последния път. Освен това, бих говорил и за решенията на управителния съвет на ЕЦБ, които бяха взети напоследък. Както помоли вашата председателка, аз ще направя и ще обсъдя полуките, които е извлякох по време на моя мандат. От последното изслушване тази година еврозоната се развива по-бавно и то повече отколкото очаквахме. БВП ръстът се очакваше да е 1,1% през 2019 година, но развитието бе намалено с 0,2%. 1,1% от 2020 година се очакваше, но отново в сравнение с перспективите от декември се очаква по-нисък растеж. Това всичко се дължи на забавената международна търговия и несигурността по отношение на търговската политика и геополитически фактори. Тези геополитически фактори стават все по-важни, особено що се отнася до производителния сектор, който е отворен много повече към търговията и подлежи на геополитически влияния. Е, производителният сектор е много уязвим, особено когато го видим в глобалния цикъл – Германия, например, на нея се пада 27% от общия БВП, но 39% от общото производство в еврозоната. И Германия е една от страните членки на еврозоната, която е най-засегната от забавянето на растежа. Производственият сектор все още е устойчив, но нека не но нека знаем, че негативни влияния могат да продължат. Трябва да сме бдителни и по отношение на други сектори на економиката, които могат да бъдат също засегнати. Трябва да следим внимателно индикаторите, като индикаторите на износа, производството. Тези индикатори не, пос... не посочват проекции за повишаване. В контекста на това забавяне на растежа на економиката на еврозоната, ние смятаме, че инфлацията ще бъде в унисон с предвижданията, средносрочните предвиждания на ЕЦБ. Инфлацията остава под 2%, като се изключват компонентите на хранително-производителната промишленост. Инфлацията продължава да е фактор, тъй като имаме забавяне на развитието на цените. Особено това въжи за фирми, които абсорбират разходите си за заплати от своите маржи. По отношение на очакването на инфлацията, очакванията са ниски, въпреки че има възможност за дефлация, пазарните прогнози в средносрочен план се обединяват около пазарни стойности, които не са в унисон с нашата цел. От миналото изслушване тук ние преосмислихме в посока надолу нашите очаквания и прогнози за инфлацията. През март имахме прогнози, които занижихме, същото сторихме и в, през септември. Това се дължи на спадане на цените на енергийните източници. процент с очакванията намаля... са очакваните намаления за 2020 година и 2% намаление на растежа за 2021 година. И така, е, на срещата на нашия управителен съвет преди две седмици бе установено, че занижаването на растежа е разумна проекция, тъй като целта да постигнем инфлацията, тъй като ще ни бъде трудно да постигнем целта, която сме си постигнали да постигнем за инфлацията по 2%. Инфлацията трябва да бъде устойчива. Това искаме да осигурим. Ние занижихме от 0,4% на 0,50% улеснението за лихвените депозити. Това е референтната рамка за много заеми, които се дават. Тази, този нисък прак би трябвало да подобри състоянието на домакинствата и на бизнеса. Има и други лихвени проценти които трябва да подкрепят ликвидността на банките. Освен това имаме и мерката за закупуване на активи, която преследва същата цел. Освен това имаме насоки, които преследват една разумна и устойчива парична политика за бъдеще. По-точно, ние очакваме лихвените проценти да останат ниски, докато видим докато видим движение към нашата цел на инфлация. Това сближаване бе отразено в инфлационната динамика, която наблюдаваме напоследък. Тези насоки ни дават възможност да обвържем нашата политика с ясни условия по отношение на инфлацията. Управителният съвет иска инфлацията да се повиши до ниво, което е близко до 2%. И това е в съответствие с това, което казахме през юни а именно, че стойностите на инфлацията са прекалено ниски от последното развитие. Това е средносрочната цел, която сме си поставили. То отразява характеристиките на паричната политика на ЕЦБ. Ние искаме да осигурим факта, че че лихвените проценти ще се нормализират само когато инфлацията постигне нашата средносрочна цел. Това означава, че ЕЦБ иска да е сигурна, че сближ... доближаването до инфлационната цел е стабилно. Лихвените проценти и процентите на инфлацията отразяват паричната динамика. Това означава, че ние съответно отразяваме тези процеси в нашите прогнози. Имаме краткосрочни, средносрочни прогнози за инфлационните проценти. Освен това, като поддържаме инфлационните процеси, ние в същото време знаем, че може да намалим тези проценти, ако се наложи. Ние също така решихме да започнем покупки на активи от началото на ноември на стойност 20 милиарда евро. Тази програма може да продължи, докато е необходимо и може да бъде преустановена преди увеличаването на лихвените проценти на ЕЦБ. Основните плащания за ценни книжа с падеж може да бъде въведено след увеличаването на лихвените проценти проценти и да продължи, докато условията за ликвидност се установят устойчиво. Паричната ни политика включва и други мерки, които да подкрепят развитието на бизнеса и на домакинствата. Тези мерки ще продължат да намаляват вредните влияния на падежа на нашите портфолия. И освен това, нетните покупки сигнализират нашия ангажимент да използваме всички инструменти, за да осигурим стабилни и устойчиви цени. Това ще има много добър ефект върху прогнозите за инфлацията. Като допълнителни мерки ние решихме също така да променим моделността на, новите, на новата серия рефинансиращи операции. Това, което споменахме през юни. Банките могат да получат дългосрочно финансиране с дългосрочен падеж. Това ще даде възможност на нашата парична политика да финансира бизнес и домакинства. Освен това, ние въведохме и двупластова система за облегчаване на обезпечаванията. От една страна искаме да дадем стимули на, на банките – и да им дадем възможност да преодолеят негативното влияние на негативните лихви. Освен това, искаме да поощрим възможността на банките да дават заеми, като това не пречи на тяхната печалба. Освен това, финансовите посредници би трябвало на този фон да останат активни и чрез тази двустепенна двопластова система ние искаме да създадем благоприятни условия за финансовите услуги и дейности. Ние подкрепяме, подкрепяме благоприятните условия за домакинствата и бизнеса, като поощряваме инфлационната динамика и разходване – на средства от страна на бизнеса и на домакинствата. Паричната политика трябва да остане благоприятна към бизнеса и домакинствата за дълго време. Искам да подчертая нашата решимост за допълнителни финансови стимули – освен това, ще останем бдителни, да, за да адаптираме финансовите инструменти към инфлационната динамика. Нашите мерки бяха успешни през последните 10 години за справяне с инфлацията и подкрепяне на европейската економика. ЕЦБ обаче не оперира в вакуум и други економически политики също са важни. Нека ви напомня първия път, когато говорих пред вас през 2011 година. Тогава половината от моите въведителни бележки се съсредоточаваха върху функционирането на економическия паричен съюз и нуждата от други дейности от страна на други играчи на пазари. И така сега искам да се спре на полките, които извляках от тези последни 8 години, които могат да ни помогнат в бъдещите предизвикателства. Когато погледнем напредналите економики, вижда се, че тези економика можеха да постигнат един по-добър макроекономически микс благодарение на мерки в финансовия и економически аспект. Ние подчертаваме, че искаме устойчиво да се движим към нашата инфлационна цел. В същото време обаче един по-добър политически микс, включително и финансовата политика, структурни мерки и пруденциални мерки могат да ни помогат да постигнем тази цел по-бързо. Ние ще продължим да следим много внимателно страничните ефекти на паричната политика. Важно е да останем бдително и да из... бдителни и да използваме инструментите на макроекономическата политика по един устойчив начин. трябва да разберем целият контекст на забавянето на печалбите, това, което, на което бяхме свидетели през 2019 година. Това, този феномен не е единствен, не е уникален за еврозоната. Този феномен се наблюдава и в други економии, економики. За тази цел имаме нужда от допълнителни мерки към нашата парична политика. Има единно становище в управителния съвет на ЕЦБ, че трябва да се справим с рисковете, с предизвикателствата и по факта, че трябва да се действа разумно и решително една обща финансова политика включва финансови мултипликатори. Те трябва да се използват разумно, така че страни с висок дълг да имат полза от тях. Друга разлика с САЩ, например, е, че ние нямаме инструмент, който да действа контрациклично на федерално ниво. Ние мислехме за такъв инструмент в еврозоната, но подобна разлика е разликата и трудността за създаване на съюза на капиталовите пазари. В същото време ние знаем, че има институционални недостатъци в економически паричен съюз, който, които пречат за създаването и завършването на съюза на капиталовите пазари. Както съм казвал и преди, трябва да покажем ясна траектория за бъдещата еволюция на економически и паричен съюз и да зададем ясни очаквания за бизнеса и гражданите. Нека сега се спра на дългосрочната перспектива. В еврозоната нямаме възможност за реакция на последните развития, но Европейската Централна банка имаше възможност за такава реакция. Ние в същото време запазихме нашата независимост и така дадохме възможността да реагираме на бъдещите предизвикателства. Това е все по, става все по-важно, що се отнася до възможността да запазим независимостта си на глобална сцена – Част от независимостта на ЕЦБ включва и възможността за отчетност на институцията. Надзорът също е важен, особено след кризата. Аз винаги съм оценявал възможността на парламента да реагира на очакванията на гражданите и да отговаря на техните загрижености по конструктивен начин. Това съм го виждал по време на нашите дискусии тук и благодаря за това. Сигурен съм, че парламентът и тази комисия ще продължат с добрата работа, която, на която бях свидетел по време на моя мандат. Това ще укрепи действията на ЕЦБ и доверието на гражданите в европейския проект. Благодаря ви за вниманието, а сега с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря, господин. Благодаря, господин Драги. Сега преминаваме към въпросите. Е, ще следвам списъка на записалите се. Ще имаме по 5 минути за въпроси. Благодаря ви. Най-напред искам от името на НП да благодаря за това изказване. Функционират. Аз имам на ИВП фракция на И така повтарям от името на НП. Благодаря за чудесното сътрудничество с вас. Мога да си спомня всичките изслушвания с вас. Е, още тогава, още на първото изслушване, си казахме, че ни предстои много трудна работа и това наистина бе така. Благодаря ви за вашето присъствие на тези изслушвания, за вашите отговори. Но нека сега се спре на решенията от, миналата, от миналите две седмици, а именно за програмите за купуване на активи. ЕЦБ бе против тази, продължаването на тази програма. Това не беше единодушно решение. А, и аз се съмнивам дали Продължаването на програмата за покупка, покупка на дългови инструменти е разумно. Моят въпрос е, защо в рамките на защо вие все пак решихте да отпуснете паричната политика, въпреки колебанията в управителния съвет? Госпожа Лагард ще е ваша наследница и тя иска да има определени ясни ограничения при тази програма. Освен това, въпреки паричната политика, която е, е доста отпусната в момента, целите, инфлационните цели не бяха променени. Защо? Защо се държи на целта от 2%. Всъщност, е, вие зададахте два въпроса. Първо, защо взехме тези решения? Второ, сигурни ли сме, че тези решения ще дадат резултат, като се има предвид, че инфлацията е под е, заложената като цяло. В встъпителните си думи аз се спрях до някъде на тези въпроси. Нека да кажа, че в настоящия момент пазара на труда се подобрява постепенно. Номиналното възнаграждение е над исторически средното ниво. Но цялостната ситуация, както казах, се характеризира с най-низката безработица от 2008 година. Затова сме уверени, че в известен момент инфлацията ще достигне нашата цел. Но какво се случва, когато погледнеш напред, ще видиш, че перспективите се влушават. И ако се върнем на май 2019 година, беше казано, че прогнозите се влушават поради временни фактори. След това ни се каза, че тези временни фактори ще се запазят по-дълго от очакването. Междувременно геополитическата несигурност се засили и услужли, а, услужли ситуацията в някои страни. През 2017 година имахме растеж, но сега тенденцията е към спад, спад на растежа. И така. Тенденцията продължава повече, отколкото се очаква. Това е първата причина, поради която ЕЦБ реши да предприеме мерки. Втората причина е свързана с прогнозите за инфлацията. Сегашната крива на доходите отразява очакванията на политическите мерки. Независимо от това, ние предвиждаме инфлация от 1,5% до 2021 година, което е доста под е, очакванията ни. Затова трябваше да предприемем мерки. Ако не бяхме предприели мерки, трябваше да пре, преосмислим прогнозите си и нямаше да спазим целта за ценова стабилност. Втори отговор. Защо продължаваме да предприемаме мерки, които до сега не са дали резултат? Нека да се върнем а, е, за малко назад. Може ли една минута допълнително? Да се върнем към 2014 година. През декември месец. Вероятността от дефлация беше 30%, инфлацията беше минус 0,6%. До тогава свършихме немалко работа. Безработицата е най-низкото си ниво от 2008 година насам и създадени са над 11 милиона работни места. Повече отколкото в Съединените щати. И до известна степен аз смятам, че това се дължи на паричната политика, защото през тези години нямаше други политически мерки. И заедно с това съгласен съм с вас, че инфлацията поради геополитическата сигурност се повиши и за това ние предприемаме мерки със същото, също увереност, каквато имахме и в миналото, че нивото на инфлацията ще се доближи до това, което очаквахме. Господин Фернандес. Добър ден. Първо от името на моята политическа група бих искал да ви благодаря за сотрудничеството през последните години. Аз не, не съм бил тук, когато вие сте влезли, сте поели тази длъжност, но знам, че наистина между вас и е, комисията се установила една много, много добро сътрудничество. Бих искал да ви попитам преразглеждането на рамката на паричната политика. Сегашната рамка е от 2013 година. Можем да кажем, че до тук е действано в рамките на тази рамка. И без обаче да така да се говори за преразглеждане на рамката, тя е била обновена. През последно време се говори много за симетрия. Според мен е, това е понятие, което не е достатъчно ясно. И в академичните среди има и дискусия относно начина по който може да се постигне стабилност на цените чрез инфлация или по други, е, с други начини. Знаете също така, че има възможности да се Централната банка да позволят на гражданите да е, отворят сметки в е, съответната банка и по този начин ще се, увеличи, ще увеличат е, средствата и може би, надяваме се, че следващата председателка ще работи за усъвременяването на тази рамка. И как виждате вие е, бъдещето на паричната политика на Европа в следващите няколко години? труден въпрос. Най-напред да кажа няколко думи за симетрията. Ние подчертаваме симетрията като основен елемент на нашите мерки, защото дефиницията на ценова стабилност като намираща се на ниво около 2%, може би е довела до погрешната представа, че ние бихме предприели по-енергични мерки по отношение на инфлация на 2% в сравнение с инфлация по 2%. Идеята е. Имаше идея, че ние бихме пристрастни към по-високата инфлация в по-висока степен, отколкото инфлация под очакваното ниво. Всъщност, нашите мерки биха били е, еднакво решителни, независимо от това дали инфлацията е над или под 2%. Всъщност това означава, че инфлацията може да превиши 2% или да бъде под тях, но нашата решителност и в двата случая би била еднакво силна. Много е трудно да се каже как ще се развива паричната политика в бъдеще. В встъпителните си думи аз казах, че паричната политика свърши своята за работа, ще продължи да изпълнява своите задачи. Когато казах, че фискалната политика е, трябва да играе по-висок, по-голяма роля, не казах, че паричната политика се е изчерпала. Тъкмо обратното, тя ще продължи да играе роля. Ако фискалната политика е активна, ефективна паричната политика също би била по-бърза и ще бъде свързана с по-малко странични ефекти, което е... и ние непрекъснато следим това. Луис Гарикан. Благодаря, господин Драги. В последнито ви явяване пред нашата комисия искам да ви благодаря за това, че спасихте еврото, когато пазарите на, се насочиха срещу еврото, вашите известни а, три думи спасиха еврото, не предадахте европейските граждани и ние искаме да ви благод... искам да ви благодаря. И от името на граждането, само че е очевидно, че не е хубаво валутата да има нужда да бъде спасявана. Вие казахте, че остават структурни слабости в еврозоната и искам да ви попитам за втората част от изказването. Има какво да направим, за да избегнем бъдещи кризи, за да не се налага пак да спасяваме еврозоната. Има четири е, проблема, които стоят нашето внимание. Искам да чуя вашето мнение. Първо, системата за гарантиране на влоговете, която е в тази комисия, парламентът и на трето място бюджета на еврозоната, в това число потенциалното презастраховане при безработица. Смятате ли, че е разумно да има контрациклична политика на федерално ниво. Госпожа Фонден Лайен представи тази политика и също така за държавния дълг. Какви са най-добрите решения? И накрая много от нас се притесняват във връзка с, с това, че Италия не е отбелязала растеж през последните 30 години. Защо и какво трябва да направи, за да отбележи а, растеж? Това е страната, която представлява най-голям риск за еврозоната. Благодаря. Най-напред по първия ви въпрос. Ясно е, че постигнатия напредък от 2012 година в изграждането на еврозоната е значителен. Когато подчертаем, подчертаваме сегашните слабости, не бива да забравяме постигнатия сериозен напредък. През 2012 година беше поставено началото на Банковия съюз – и онова, което трябва да бъде направено в краткосрочен план, през следващите 6-7 месеца или една година, е да се доизгради това, което е започнато. Банковия съюз, системата за гарантиране на влогове. И също така, някои решения са взети, но те трябва да станат оперативни. Има други, има и други проблеми, като ликвидност и оздравяване. Но най-напред да се довърши това, което е одобрено. Второ, създаване на съюз на капиталовите пазари. Тази проект е, може би, най важния Когато говорите за, по, за засилена роля на еврозоната, би трябвало да има и инициативи за, за повишаване на международната роля на еврото, само че има нужда от капиталов, общ капиталов пазар. в, в Съединените щати има такъв съюз. Пакетът е труден, сложен, ще отнеме много време. И така, първото е да се реализира това, което е одобрено. Що се отнася до Съюза на капиталовите пазари, има нужда от повече хармонизация в националните законодателства при несъстоятелност. Другите стъпки са също не по-малко важни, макар че са по-амбициозни, така че може би те биха отнели повече време. Но тези стъпки са важни не само за дългосрочното изграждане на економическия и валутния съюз. Те са много важни и с оглед на доверието в бизнеса, в у домакинствата, тъй като това би имало непосредствен положителен ефект върху еврозоната. Другите стъпки, които споменахте – а, общи а, сигурни активи, механизъм за презастраховане са, са много важни за преодоляване на слабостите в а, еврозоната. Няма валутен съюз, в който да няма фискална политика. Еврозоната и еврото днес са много по-силни. Общественото мнение – има най-високото до сега доверие в тази валута. Но мерките, които трябва да се предприемат, не са от краткосрочно политическо естество. Но има нужда от бърз политически ангажимент. Вторият ви въпрос е много сложен и той е свързан с многобройни аспекти. И това, което ще кажа, въжи за Италия, но въжи и за много други страни. Всъщност става дума за структурните реформи. Всяка страна има си е поставила за цел няколко структурни реформи. Структурните реформи са широко понятие. То включва реформиране на пазара на труда, да речем. Но не, не само това. А, трябва да се реформира и пазара на стоките, засилване на конкуренцията. Но и това последното, може би, трябва да е на първо място съдебната система, образователната система, наука, научните изследвания. Това, е, това са все задачи, с които всяка за страна би трябвало да се захване, ако растежът е приоритет. Така както би трябвало да бъде. Филит, Филип Ламбер от Зелените. Добър ден, господин председател. Аз бях избран за нов депутат, когато вие поехте е, ЕЦБ. Благодаря ви за това, че защитихте еврозоната, каквито и да са недостатъците им, недостатъците му а, ако еврото потъне, това би било катастрофа. Вие свършихте своята работа и никой не може да ви обвини в нерешителност. Разбира се, ние не сме съгласни с вас за всичко. Вие заляхте кризата с цунами от ликвидност. и вие разчитате на финансовата система да постигне ефективност. Ние не сме съгласни с вас, че финансовата система е в състояние да го направи. Не казвам, че не може, но не го прави. Ако погледнем неравенството и екологичният отпечатък и кризата с климата, никой не може да каже, че финансовия сектор е ефективен разпределител на средства. След финансовата криза те би трябвало, би трябвало да се извлекат пуки, но това не стана. Аз знам, че вие отговорихте на Хионас Фернандес за фискалната политика, така че ако имате някакви проучвания, би, бих искал да ги видя. Вашата политика, политиката, която водите, е осигуряване на средства за богатите. разбира се, може да се каже, че ако не го направим, економическата ситуация ще се влуши и това ще задълбочи неравенството. Альтернативите обаче, альтернативата на количественото облегчение не е да се прави нищо. Количественото облегчаване трябва да се извършва по друг начин. И така, единият аспект е неравенството, другото е увеличаване на инвестициите за е, намаляване на екологичния отпечатък. Вие казахте, че това не е ваша работа. Е, но ликвидността всъщност е насочена към области, които са вредни и не помагат в борбата срещу измененията в климата. Що се отнася до неравенството, както казах, ние сме обсъждали този въпрос неколкократно. Има достатъчно данни за това, че количествените облегчения им дадоха добри резултати, намалях, спадна безработицата. Когато цените на активите спадат, те се придобиват от по-богатите. Заедно с това цените на жилищата се повишиха, но в крайна сметка кога създадаха се 11 милиона работни места, това означава, че неравенството е, по, е отслабнало. Когато се води парична политика, не само в еврозоната, се инжектира ликвидност в съществуващи канали. В Европа имаме преобладаваща роля на банките. Е, и за това ликвидността се предоставя през банките. В Съединените щати тези канали са финансовите пазари. Но дали това е най-добрия начин да се разпределя ликвидността, ако целите са ти климатични изменения, намаляване на неравенството? По всяка вероятност не. По всяка вероятност има и други варианти. Всъщност някои от идеите за паричната политика като, като статия на професор Фишер, например, и има други различни канали за насочване на средства към економиката тези идеи не са обсъдени от управителния съвет. Ние трябва да ги... Можем да ги обсъдим, но те не са изпробвани. Когато се вгледаш в тях по-внимателно, ще видиш, че задачата за преразпределяне на средства е фискална задача. Това е решение на правителството. Централната банка ли е тази, която трябва да вземе решение за това кой да получи финансиране. Така че има няколко насоки, по които трябва да се мисли, но основната насока е политическото е, управление. Антонио Риналди от Идентичност и демокрация. Благодаря, ще говоря на италиански. Господин председател, аз лично съм сигурен, че един ден историята ще говори за вас като човека, който е спасил еврото и че ако не бяхте предприели извънредни мерки за парични стимули, днес щяхме да сме в по-лошо положение. И така. Заедно с това искам да направя няколко лични съображения. Става дума за правомощията в устава на ЕЦБ. Вие направихте чудеса, така да се каже. Моят въпрос. Кога може една централна банка, като Европейската, да продължи без наличието на фискална политика на отделни държави? Може ли не е ли необходимо да се промени цялата структура на еврозоната? На 1 ноември, е, деня след това, бихте ли да ни кажете коя Европейска централна банка е необходима за да имаме еврозона, която да е оптимална, но да е близко до това определение. Различните централни банки са структурирани по а, различни начини. Освен, че са кредитор от последна инстанция, те имат и други задачи. А, голяма част от конституциите предвиждат наблюдението на трудовия пазар като централна задача. Но централните банки имат и, други, и друго предимство и това е подкрепата на правителството. Аз мисля, че ликвидността беше е, преинвестирана, но други, друга част не. Искам да ви кажа, след 1 ноември ще ни кажете ли нещо повече? Как, какво бихте искали да предприемете? бих искала да отговоря на италиански но е, е по-уместно да отговоря на английски. Благодаря за хубавите думи. Второ, е, след 1 е, ноември не знам какво ще правя, но нека да кажа нещо сега. Има убедителни доводи за това, за за по-добра фискална координация в Европейския съюз. Това означава две неща. Първо, фискалните цели на национално ниво трябва да бъдат в по-слаба степен проциклични. Опитът ни от последните 15 години показва, че те са проциклични. Преди кризата, при благоприятни условия, много страни увеличиха бюджетните си дефицити и не предвидиха буфери. Когато настъпи кризата, страните с буфери ги използваха за стабилизиращи цели, за да спасят банките си банките в някои страни бяха а, в състояние на фактически фалит през 2010 година. На тях им помогнах, помогнаха благодарение на буферите. Страни без буфери не можаха да помогнат на банките си. Това доведе до една а, продължителна криза, която не е ликвидирана и до днес. И по време на кризата в много от страните фискалната политика беше силно свита поради наличието или отсъствието на буфери. И това е едно, една от задачите, които трябва да бъдат изпълнени. БЦБ не може да помогне тук. Това е задача на парламента и комисията. Вторият въпрос е свързан с създаването на фискален инструмент, чиято основна цел да бъде стабилизирането на економиката в еврозоната. Това е дългосрочен проект. Както казах, от политическа гледна точка той не е никак лесен. Макар и да нямаме много ясна представа за това как по какъв път точно ще се върви, е необходимо да се поеме политически ангажимент. Този инструмент обаче трябва да има, да, трябва да бъде достатъчно голям и да бъде а, автомат, почти автоматичен и да се използва навременно. Ето защо е толкова важен, важен автоматичният а, характер. Ето това са фискалните промени, които са необходими, за да се укрепи економически и валутния съюз. Втория въпрос е свързан с нашия мандат. Нямаше ли да е по-добре да имаме мандат, който не включва само ценова стабилност? Този въпрос е бил обсъждан многократно ние спазваме мандатите, не ние пишем мандата, вие го формирате, законодателите. От практическа гледна точка, през последните няколко години бяха направени проучвания, не знам колко са актуални тези проучвания, но те показват, че когато погледнем нещата от дистанция на времето, резултатът в различните, по време на различните мандати е горе-долу един и същ. Ние постигнахме почти пълна заетост в е, еврозоната, въпреки че сме далеч от е, ценовата стабилност. Тоест, ние създадахме условията ценовата стабилност да бъде постигната в бъдеще. Сега номиналният растеж се доближава до е, средните нива много би било трудно да се. А, че не би било много по-различно, ако имахме два мандата. Сега за валутния курс. И ние, и САЩ, и Великобритания, и Япония функционират в една и съща рамка – ние спазваме консенсуса на Г20, който забранява конкурентна девалвация. Ние спазваме този консенсус. За щастие всички спазват този консенсус, така че Европейския съюз не е много по-слаб в сравнение по отношение на този аспект. А сега Йохан Ван Овертфелд от ЕКАРЕ. Благодаря, господин Драги. Благодаря за това, че сте сред нас и ви пожелавам най-добро за след края на вашия мандат. Сега искам да задам три въпроса. Първо, по валутния курс, когато раз, разгледаме решенията на последния управителен съвет. Не виждам какви ще бъдат, какво ще бъдат влиянието на тези решения върху потребителското поведение. Вие споменахте много за на симулиране на економическия растеж. Но може би с другите централни банки също ще предприемат допълнителни експансивни мерки и може би ще може да се е, реагира предварително, да се вземат предварително решения, свързани с валутния курс преди това. Казахте, че започвате програми за изкупуване на активи в размер на 20 е, милиарда и казахте, че те ще продължат е, по-дълго. Това означава, че е, ЕЦБ може би ще изкупува и рискови частни активи или ще се ограничи само с суверенен дълг. И трето, вие споменахте за консенсуса относно ролята на фискалната политика, но също да разбрахме, че по време на управителния съвет е имало доста разнопосочно гласуване, що се отнася до различните решения. Как бихте го тълкували? Благодаря. Ефективността на политиката. Погледнете броя на работните места, създадени продължение на последните 6 години. Е, вижте е, процента на заетостта и така нататък. Разполагаме с конкретни е, цифри. като цяло и в двата случая имахме 2,2% ще бъде а, увеличението, ако сравниме с а, нивото на 2016 година. Така че това означава, че мерките наистина са ефективни. Нашите прогнози са базирани на лихвените проценти, които дадаха резултати. Така че ако не бяхме предприели е, дейности, ще, ще трябваше да преразгледаме прогнозите е, към спад, както на растежа, така и на инфлацията. И то с това просто нямаше да изпълниме мандата си. колкото до решенията, имаше абсолютно мнозинство в управителния съвет относно взетите решения. Хосе Кошмао от ГУЕ. Ще говоря португалски. Искам да ви задам два въпроса и да направя два коментара. Първо – мисля, че всички сме единодушни относно ролята на паричната политика за поддържане на еврозоната. Не може да кажем, че Европейската Централна банка е имала по-различна роля от другите централни банки. Не можем, разбира се, да сравняваме с решенията и политиката, подени от Федералната банка. Колкото до цикличността, Да, решението и и решенията бяха добри в момента на кризата, но това не, това не трябва да продължи. В моята страна паричната политика не можа и не може да играе само стабилизираща роля. Аз бих искал да разбера защо смятате, че свръх задължените економи, економики не трябва също да използват ниския лихвен процент за противопоставяне на цикличните е, трусове. И сега, не смятате ли, че последни развитието на трудовият пазар през последните години и препорък, препоръките към държавите членки за повече гъвкавост на трудовия пазар и пренебрегването на колективните договорености води до, до допълнителни трудности не по... и не позволява всъщност увеличаване на реалното възнаграждение. Благодаря за вашите въпроси. Страните, които имат голям суверенен дълг, трябва да имат много предпазлива фискална политика, за да не стигнат до дестабилизиране, за да могат все още да имат достъп до пазара. Преживяхме го вече преди няколко години, а това не води до растеж в заетостта. Затова казах, че фискалните правила трябва да бъдат усъвременени. Тези, които прилагахме до сега, бяха добри, ефективни, продължение на години съд в момента те не дават възможност за свръхзадължняност, но като, като, като, като цяло нямат вече антициклична стабилизационна роля. Като цяло тези правила трябва да бъдат а, преразгледани и усъвременени. За това е необходим един централен стабилизационен инструмент – защото страните могат да се сблъскват с асиметрични шокове и трябва да разполагат с буфери, за да могат да се справят с тези шокове. Затова е важно да разполагаме с централен стабилизационен инструмент. Забравяме също така, тъй като наистина не сме констатирали много голям напредък през последните години, че структурните реформи са единственият инструмент, с който може да се постигне в дългосрочен план истински економически подем. Тук не става дума само за труд, пазара на труда, става дума за реформа на съдебната система, насърчаване на конкуренцията. И разбира се, като тези структурни реформи трябва да бъдат предприяти в най-уязвимите отрасли. Не съжалявам, имам нещо не си отбелязах, свързано с втория ви въпрос. Thank you. Okay, thank you. So now we... Благодаря. Сега минаваме към втори кръг от въпроси и отговори. Тъй като нямаме много време, сега вече разполагаме с една минута за въпрос и три минути за отговори. Много ви моля да спазвате времето, защото и не просто няма да успеем. Юдек Нидермайер от НП. Благодаря, госпожо, госпожо председател. Аз искам също да благодаря на господин Драги за отличната работа. Наистина съм удивен от вашата компетентност. Нека да се спра на три проблеми. Аз разгледах така задълбочено новите насоки мисля, че те са наистина добри за прозрачност. Можете ли да го потвърдите? Второ, е, вие казахте, че ще има доста голям марж за а, е, фискалната политика. Предполагам, че а, е, имате предвид и по-малко отрицателен ликвен процент. И може би голям от, голям от брой пари в оборот, може би ще бъде контрапродуктивно в случая. Е, вие също така споменахте висока заетост, повишаване на възнагражденията и нисък ликвен процент. Но може би инфлацията на цените на активите може да а, има а, влияние и последици за някои страни. Благодаря ви. Да, на първия въпрос. Да, това беше инфлационната цел. Целта, целта беше да има повече яснота относно търсената симетрия. На, на, насоките имаха за цел да да, да, да променят параметрите, не вече да се каже лихвения процент ще бъде нисък до еди каква си дата, а просто да има гъвкавост, т.е. поддържането на ликвения процент до постигане на инфлационната цел. За сега не виждаме някакъв конфликт между количеството ликвидност и ликвеният процент. Банките трябва да разполагат с условия да не прилагат отрицателният процент върху потребителите. Да, наистина номиналното възнаграждение е по-високо от всякога в момента в всички държави членки. И друг положителен аспект е, че индекса в Така че не, не, няма за сега, за сега няма никаква връзка между увеличаването на номиналното възнаграждение и по-високи цени. Защо? Защото в крайна сметка по-високите е, разходни а, се компенсират чрез по-низки печалби от а, предприятията. Ако видите в Съединените щати, ще видите, че е, потреблението расте, тъй като заедостта расте и възнаграждението расте същото се е, случва в е, еврозоната. В някои държави членки тенденцията е по-скоро обратна, но за това трябва да обръщаме много повече внимание на този аспект, тъй като основата на растежа то е потреблението. Господин Костас, служете си, ако обичате, слушалките. Трябва да ви поздравя за начина по който се справихте с економическата криза и бе спасено еврото. Мисля, че бъдещите поколения ще ви бъдат благодарни за това. Това това, това, спасявайки еврото, вие спасихте и до голяма степен европейският а, проект. Аз искам да, да ви задам следващия въпрос. Как ще, постигне, как ще се постигне Евробанковият съюз? Това е въпрос, който ви зададах, когато е, за пръв път е, станах член на Европейският парламент. Вие тогава ми отговорихте, че политиците са онези, които трябва да вземат е, решения. Но а, а, а, това но освен на чисто политически решения са необходими и други решения. В, в, в някои централни банки се казва, че може би няма тясна връзка между увеличаването на е, заедостта и увеличаването на възнагражденията. Може би всичко това се дължи до известна степен на допълнителна гъвкавост, е, по-малка роля на синдикатите и така нататък. По първия ви въпрос, е, ЕЦБ, но и не само ЕЦБ, и комисията, и по инициатива на съвета, е, и много така стимулира създаването на европейски на банковия съюз чрез създаването на е, механизма. За много малко време Започнахме да работим в тясно сътрудничество с различните национални надзорни органи и това наистина е, ни доближи до банковият съюз. Но той все още е фрагментиран. Но това е, е, е прерогатива на националните правителства. Все още довършването на банковия съюз зависи от правителствата на държавите членки. Но като цяло положението с надзора много се подобри. Сега връзката между заетостта и инфлацията. Взаимоотношението се промени през последните години по най-различни причини. Дългосрочната криза, глобализацията, натиска на глобализацията над цените. Всичко това са фактори, но като цяло продължава да има вза... взаимоотношение между тези два компонента. все още се прилага принципа на търсене на доказателства чрез емпирични методи и има конвергенция към нашите инфлационни цели. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, което извършихте през мандата си. Вие споменахте, че европейските граждани се радват на повече благоденствие и казвате, че 75% от европейските граждани подкрепят еврото и единният паз, пазар. Също времено обаче гражданите смятат, че ЕЦБ е една парична система, която те не разбират е, и е, както и бизнеса не я разбира, но най-вече гражданите, чието представители сме ние. Как е, ще включите повече обществеността в решенията на ЕЦБ? Как ще ги обясните по-добре? Как ще включите повече Европейския парламент в процеса на взимане на решение. От друга страна, след 8 години председателство, господин Драги, а, а, как, от какво се, с какво е се гордеете и с какво, от какво се срамувате от тези последни 8 години? Благодаря. Нека да отговоря първо. The еврото е най-яркото олицетворение на европейската интеграция за гражданите. през годините се разбра, че благоденствието и стабилността е едно предизвикателство, с което, което никой не може да се справи сам, ако не сме единни. Е, постигнатото днес беше немислимо в момента, в който бе въведено еврото. Износа увеличи с 30% БВП на Европейският е, съюз в началото, в момента това увеличение е 20%, но и когато една това обаче води до а, когато има рецесия в една страна, то рецесията да зарази и околните страни. Европейските граждани а, разбират това, но въпросът е в комуникацията. ЕЦБ и комуникацията на ЕЦБ всъщност разчита на комуникацията, която извършват националните централни банки. А, ако по комуникацията е добра, ако националните банки а, прилагат политиката на ЕЦБ, то тогава тази, тази комуникация е добра и добре приета. Второ, а, не трябва, разбира се, да се говори само с банките и финансовите институции, а да се използва и а, реч, и речник, който да е достъпен на гражданите. Много е важно езика, който се използва да бъде а, различен в а, зави, зависи, зависимост от това към кого е насочен. Използването на езика обаче трябва да, да бъде предпазливо, за да може да се запази независимостта на ЕЦБ. Благодаря, господин председател. Наистина, вашата политика бе добре посрещната не само в еврозоната, но и в други страни. Ето в Унгария, например. В момента Унгария се развива много бързо и вашите политика комбинираха структурните реформи с други мерки и това бе много положително. Моят въпрос е за ситуацията на страните извън еврозоната. Ние решихме да се приближим към еврозоната. Ние решихме да се присъединим към еврозоната по-късно, но смятам, че се получихме от кризата и това беше един от важните, е, една от важните полуки. И така, каква е, какво е вашето становище за условието за влизането в еврозоната? Има нови условия за банковия съюз, но според мен ние сме достатъчно силни и може да се присъединим в правилния, в подходящия момент. Отговор. Влизането в еврозоната, в еврото, присъединяването към еврото се случва при, чрез две стъпки. Най-напред чрез РМ2 механизма и на второ място трябва да се знае, че една страна се присъединява в зачатъка на банковия съюз. Решението се взема от ЕЦБ и от Европейския съвет и какво се прави всъщност? По принцип, страната подава заявление за едно споразумение за тясно сътрудничество. След това ЕЦБ прави много задълбочена оценка на страната и ако на базата на тази оценка се стигне до заключението, че има дефицит, и то тогава страната трябва да предприеме съответни мерки. В крайна сметка, тези мерки целят заздравяването на финансовата система на страната и е, сътрудничеството продължава. Педрос Перейра, социалисти и демократи. Господин Драги, както и другите колеги, аз също искам да ви благодаря за всичко, което вие е направихте за спасяването на еврото. Това беше много важно. И то не е само защото вие бяхте достатъчно мъдър, но и защото имахте коража и решимостта. Въпреки възраженията, е, пред които бяхте изправени в управителния съвет. Аз приветствам мерките, които въвеждате. Има възражение против тях, но знаем, че някои членове на управителния съвет се изразиха против тези мерки и искам да ви попитам дали би било по-добре да има повече солидарност в рамките на ЕЦБ по отношение на паричната политика. На второ място, вие се застъпвате за една по-широка парична политика, вие всъщност изисквате повече от страни, където има повече възможност за действие, но посланието не е непременно послание за Германия или Нидерландия. Вие говорите за списък отстрани с по-добра економика и финансова политика, което означава, че в цялата еврозона има възможност за една по- по-спокойна, по-отпусната парична политика. Отговор. Е, такива споразумения са доста чести и решенията понякога се взимат с мълцинство. Ето, например, решението в Федералния резерв, което напоследък бе взето. Има чест, често срещано е, че понякога тези различаващи се мнения стават публично достояние. Това въжи и за моя предшественик. Но не си спомням да има различни мнения по отношение, да е имало различни мнения по отношение на паричната политика на ЕЦБ. Какво обаче тук е важно? Важно е, че имаме валутен съюз между различни страни. И ние много трябва да внимаваме при вземането на нашите решения, когато ги вземаме. Това е много важно. На второ място финансовата политика. Комисията определя правилата за финансовата политика. Ще има преосмислене на тези правила. Аз не искам да говоря за страните, където има финансово пространство. Списъкът се прави главно на базата на съществуващите правила и на съществуващите резултати от пакта за стабилност и, раз... и растеж. Тоест, е, страни с висок дълг трябва да са много внимателни и съответно страни с повече финансово пространство трябва да действат съответно. Правилата вероятно ще се преосмислят, но ние смятаме, че правилата, които ще бъдат предефинирани, ще бъдат дефинирани и разумни. Благодаря. тези Чекилюнис от селените. Благодаря, господин председател. Аз съм от малка страна, от Литва. Три процента бе намален БВП от вследствие на кризата. Искам да говоря за нещо, което прочетах във вестника – Клаудио Борио бе автор на статията. Балансът на предимствата и разходите вероятно ще се влоши. Това означава, че трябва неконвенционална политика. На второ място, неконвенционалните мерки се разглеждат като изключителни. Вие говорихте за страничните влияния, въздействия, които могат да влушат ситуацията. Консервативните спестяващи лица, както сме виждали, могат да продължат да, да спестяват, да искат да спестяват, вместо да разходват средства. И това е свързано с разпределянето на ликвидността. Какво ще е въздействието за финансовата област? Това би било едно вторично въздействие. Какво е вашето мнение? И как може тази неконвенционална политика да промени тази ситуация? Защото според мен негативните лихви са заплаха има определени очаквания в бизнеса и в домакинствата по отношение на активите и тяхната стойност. Въпросът е най-напред, че няма доказателства за това, че спестяванията се увеличават а, вследствие на негативните лихви. Ние не виждаме това да се случва. Няма доказателство за това, че банките намаляват е, своите заеми като последствие от негативните, от отрицателните лихви върху инструмента за депозитите. Обратната лихва е инструмента тук. Сега на второ място, кога ще се преодолее тази ситуация? Когато економиката не в, когато в економиката няма повече свивания. Ако погледнем 2017-18 година, тогава средносрочната прогноза не предвиждаше спокойно преминаване към промяна на тази стриктна парична политика. Можехме да, да предприемем някои по-спокойни мерки и тогава нямаше да има заостряне на условията, но това е тук именно ключовия момент да се предприемат разумни мерки, които да не влушават економическите условия. През юни 2017 година е, държах реч, в която говорих точно за това. Но още не сме стигнали до там. Както и казах днес, ситуацията по-лека-лека се влушава и това ще е трайна тенденция. Отново тук нещата опират до финансовата политика – И тогава паричната политика, ако е подплатена с добра финансова политика, ще се развива добре, ако не, обаче нещата ще се влушат. Бек. Идентичност си демокрация. Благодаря. Мисля, че моите колеги говориха малко повече. Е, надявам се и на мен да ми дадете малко време. Аз виж, имам тук една ягода. Според Херониус Пош, един художник, е, според него ягодата е символ на удоволствие, т.е. нещо като качественото облегчение. И ако ми позволите, ще премина на немски. Господин председател, здравейте! Като председател на ЕЦБ е от 2012 година отпечатахте много повече пари, отколкото някой някога някъде. Вие нарушихте закона и даже Кристин Лагард е, ни каза това. Въпреки това, от 2011 година Европейския съюз се развива много по-бавно от всички останали разви, развити страни, а еврозоната се развива още по-бавно. Вследствие на вашата политика много хора обедняха. Това е нещо абсолютно, което не можехме да си представим преди. Вие обаче не искате да поемете отговорност за мизерията в еврозоната. Говорите, че за това са виновни Брексите и търговските войни. И е, давате отново на еврото двойна доза от вашето лекарство. Въпреки, че всички ние знаем, че качественото облегчение ще обогати само богатите. Макиавели – ваш сънародник каза, че провалът се дължи гла... на късмета и на уменията. Моят въпрос е, не смятате ли, че използвате прекалено много късмета като обяснение за обедняването на хората. В крайна сметка е, трябва да има възмездие. No, no, we are not blaming fortune. Не, не, аз късмета не го обвинявам. Чакайте да ви кажа, госпожа Лагар не смята, че ЕЦБ е нарушила договорите конвенциалните и неконвенциалните мерки на ЕЦБ бяха предприяти в а, желанието да се установи ценова стабилност. И няколко пъти съм казвал, и днес казах, че ние искаме да предприемем неконвенционални мерки, за да се противопоставим на потиснатата инфлация. За това се застъпваме за ниския прак на инфлацията. Това означава купуване на вторичния пазар облигации и това спомогна за приближаването ни към средносрочната ни инфлационна цел. Тези инструменти уважиха е, ограниченията на нашия мандат и това бе потвърдено от е, Европейския съд. Това се случи в оценки на е, две наши мерки, включително и на програмата за закупуване на активи. Съдът каза, че тези мерки са пропорционални. Това са, каза съдът, точно мерките, които трябва да се предприемат в тези, при тези обстоятелства на фона на целите, които преследваме. Това потвърждава, че ЕЦБ е използвала мерки и инструменти, които имат за цел постигането на зададената цел. Тези инструменти са пропорционални и имат за цел да се справят с да установят стабилност на цените. Що се отнася до покупката на облигации, Това е в съответствие на член 123 от договора. Южен Юрцика има думата. Това явно съм аз. Извинете, казва председателката за лошото произношение на името ми. Аз също ви желая всичко добро за бъдеще, господин Драги. Имам два кратки въпроса. Най-напред. Балансови отчет на ЕЦБ. Балансът се увеличил два пъти на 3 милиарда през последните 10 години. Не смятате ли, че тук има риск от такива огромни разходи в баланса? На второ място, защо ЕЦБ не пожела да даде информация на Европейския съд, информация свързана с оценките на надзора на някои от големите европейски банки. Смятам, че това накърни надежността на ЕЦБ до известна степен. Благодаря. На първия въпрос – Съгласен съм с вас. Е, що се отнася до обема на баланса, ние естествено следим възможните рискове за промяната на лихвените проценти. Но, що се отнася до пазарния риск, балансът на ЕЦБ не, не подлежи на лихвени проценти и влиянието на пазара. Тъй като тук става дума за амортизационни разходи. Но има различни разпоредби, които са вградени в нашите регламенти, които са свързани с защита от всеки рис, всякакви рискове. Що се отнася до кредитния риск и пазарния риск, когато се приближаваме към обезпеченията, което е, един основна, което е една основна част от баланса, има критерии за допустимост и тези правила бяха разширени за обезпеченост, за да се осигури тяхното високо ниво – И от тази гледна точка всичко, всички тези фактори трябва да се следят. Ние имаме е, специален отдел, който следи развитието на риска и има много предпазни механизми, които действат. Сега за сметната палата. Няма влушаване в отношението с ЕЦБ. Основният момент тук е единия надзорен механизъм. И мисля, че това е отразено в економически паричен съюз. Сметната палата преценява не само оперативния менеджмент, но и, но и оперативността на политиката, която се прилага и провежда. Thank you. Thank you. Eva Благодаря, Ева Майдел от НП. Господин председател, Добре дошли. Е, три кратки въпроси. Най-напред искам и аз да ви благодаря за това, че ЕЦБ се оказа една по-силна институция след кризата. ЕЦБ е би трябвало да се застъпва повече е, за предотвратяването на кризи, а не тяхното, за тяхното управление. Е, много е ясно, че лихвената политика достигна своето ограничение, своя прак през последните години и възможността за повлияване на инфлацията е ограничена от страна на ЕЦБ. Вие имахте един много успешен мандат и в, на този фон какво какви смятате са мерките за установяване на ценова стабилност и в бъдеще от страна на ЕЦБ? Сега за Брексит. Вероятно няма да има споразумение. В е, европейското законодателство ще действа за момента в Обединеното кралство, но ЕЦБ какво прави в момента, за да се осигури финансовата стабилност в Европейския съюз при Брексит? Вие говорихте и за банковия съюз. Какво е вашето становище по отношение на насоки, към европейските лидери, за да може наистина банковия съюз да бъде завършен. Извинявайте, много не разбрах какво ме попитахте за Брексит и финансовата стабилност. Подготвя ли се и как се подготвя ЕЦБ за сценария на пускане без споразумение? Най-напред. Съгласна съм с вас за характера на последните ни мерки и, предва... и това, че те имат превентивна функция. Ние не реагираме на нещо, което вече се е случило. Сегашната економическа ситуация е относително добра и тя ни, тя вдъхва у нас увереност, че, ситуация, че инфлацията стигне до е, желаното ниво. Сега за правомощията. Ако погледнем правомощията на ЕЦБ, те са различни от правомощията в централни банки и в други юрисдикции – ЕЦБ промени своят инструментариум и начинът по който реагира на извънредните ситуации в съответствие с мандата си и е, го, преследвайки целта за ценова стабилност. Е, сега, е, дали успяваме или не, е общ въпрос, който би трябвало да бъде задаван на всички централни банки в света. В момента има сериозна ликвидност. На почти навсякъде централните банки водят експанзионистична парична политика ако се вгледаме в дебатите по много от нашите решения, бихме останали с впечатление, че това са мерки, които се предприемат само в еврозоната, но всъщност това са мерки, които се предприемат в цял свят. Въпросът е въпросът дали този подход е достигнал до пределите си е отделен въпрос. Страничните ефекти се разрастват заедно с ефективността и затова е крайно време фискалната политика да допълни паричната политика. Това се е случило в други юрисдикции и резултатът е очевиден, както по отношение на резултатите, така и е, по отношение на растежа. Глобалните фактори, които натискат надолу инфлацията, съществуват навсякъде. Но факторите, които потискат лихвите, са, идват от по-високи равнища. Сега за Брексит – ЕЦБ работи заедно с Bank of England за обсъждане на всички извънредни обстоятелства и твърдия Брексит е едно такова. И искането за време на еквивалентност е пример за това. Ние сме в контакт с частния сектор за да ги подпомагаме. Дали частният сектор е напълно наясно с този риск и дали го е отразил в цените си, предстои да се види. Някои казват не, този риск все още се подценява. Нямам преки доказателства за това, но така мисля. Били Келехер от Обнови Европа. Два въпроса. Най-напред, вие сте много известени в Ирландия и искам да ви а, уверя, че когато станеш известен, а, очевидно политиката ти е а, дала добри резултати. Що се отнася до пакта за стабилност и растеж? и 3% от изискването с 3% дълг БВП, как можете да насърчите домакинствата да бъдат по-разумни? Страните могат да харчат тогава, когато могат, а не могат да харчат тогава, когато имат най-голяма нужда от тях. Германия, например, защо тази страна би трябвало да започне да харчи, с което би направила износа си по-скъп за другите членове на еврозоната. Как ще примирите тези противоречия? По въпроса за банковия съюз и единния механизъм за надзор – преди време беше казано, че той може да ограничи кредитирането за малки и средни предприятия. Миналата година вие говорихте пред Ирландския парламент и там казахте, че ирландските банки работят в условията на почти монопол. Дали забавеното економическо развитие в Европа се дължи на затруднения достъп до кредити за малките и средни предприятия поради ограниченията наложени от механизма за надзор. В Ирландия банките подобряват своите финансови показатели, като не, да, без да предоставят кредити на МСП. За фискалните правила, както казах, Правилата са разумни, но те в момента не са ефективни. И всички бъдещи промени би трябвало да отговорят на въпросите, които зададахте сега. и ЕЦБ е, ще вземе всичко това предвид. Когато говорим за харчене, нека да имаме предвид какво имаме предвид под харчене. Много ясно е, че дори в страни, които има възможности, разходите трябва да са такива, че да водят до повишаване на растежа и производителността. Технологии, цифровизация, информационни технологии, образование, което повишава, подобрява дългосрочния потенциал на страната. И това е във връзка и с наблюденията ви за а, износа, който трябва да стане по-конкурентоспособен, защото е по-тясно обвързан с технологиите. Бюджетите трябва да бъдат преразгледани по такъв начин, че да благоприятстват растежа. Второто Вторият въпрос е свързан с доизграждането на банковия съюз, което би могло да доведе до съкръщаване на кредитите за МСП. Нямаме данни за това. Имаме данни за това, че кредитите, които се отпускат, се увеличават и за домакинствата, и за фирмите, но това разбира се зависи от страната. Данните, с които разполагаме, е, че няма свиване на кредитите за МСП. Ако правилно си спомням, разликата в, кредитиране, в кредитирането на МСП и големите корпорации – се стеснява през последните години. Ако обаче банковият съюз предполага по-големи мащаби, трансгранични сливания, е много ясно, че при, по, че при економи от мащаби и така нататък няма и отрицателни, а, отрицателни странични ефекти. Има още един сектор, който е по-различен и това е прилагането на изискването от Базел 3. Те имат те изискват гаранции за унези случаи, в които има висок риск. Пьер Никола Педичини. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Драги. Няколко пъти се говори за структурните реформи, но не се говори за структурни реформи на ниво Европейския съюз. Казахте, че това е политически въпрос, аз съм съгласен, но ние, политиците, имаме нужда от авторитетна фигура, е, авторитетна експертна фигура, която да насочва нашите действия. Има страни, които не си изпълняват задълженията. И има страни, които има много голям публичен дълг, като Италия. Колегата имаше това предвид. Може би не всички знаят, че от 1992 година Италия бележи напредък, т.е. данъците, които италианците плащат, възлизат на 30 милиарда на година, т.е. вършим, пишем си домашното у дома. Ние плащаме огромни лихви по а, данъците. До сега Италия е платила два пъти повече като лихви в сравнение с главницата. Представете все едно да купите автомобил на изплащане, който струва 10 000 в крайна сметка да платите 30 хиляди. Не можем да допуснем пазарите свободно да решават какви, какви лихви да се плащат за държавните ценни книжа. Вие би трябвало да се намесите на първичния пазар, за да се определи лихва на държавните ценни книжа, лихви, които да са под ниски от инфлацията. В противен случай по, по този начин няма да се налага да се прилага политика на строги економии. Само една дума на италиански. Договор, нито договорите, нито уставът на ЕЦБ предвижда това. ЕЦБ не финансира публичния дълг на държавите членки, а има за задача да поддържа ценева стабилност. И така, договорите Целта на ЕЦБ е ценева стабилност, а не финансиране на бюджетните дефицити на страните. променете договорите и ще получите това, което искате. Еро Ейнал Лома. Господин председател, и аз искам да се присъединя към онези депутати, които се отнасят уважение към вашата работа. Аз съм от северна страна и вашето име винаги се свързва с успеха на паричната политика и спасяване на валутата. Двата ми въпроса са свързани с вашия мандат. Единият е свързан с инфлацията, другия с ролята на економическия и валутния съюз. За инфлацията. Възможно ли е все още да живеем в унези дни, в които инфлацията беше проблем. Или може би в епохата на глобализацията рискът от висока инфлация е по-малък от миналото. И рискът за заетостта е по-висок, отколкото в миналото. Радвам се, че когато говорихте за правилата на економически водния съюз, имаме нужда от промяна и нямаме нужда от проциклични мерки. Но при правилата, които трябва да спазваме, когато има прекомерна е, ликвидност, нямаме правила за това как да се е, използват тези средства. Имаме ли нужда от правила за унези страни, които се справят добре е, и за това как, е, как те допринасят за общия ръст на еврозоната? Аз мисля, че отговорът на вашия въпрос лежи в създаването на централизиран фискален капацитет. Фискален инструмент, който да се използва за стабилизиране на економическия цикъл в цялата еврозона за различни държави членки. Аз казах вече, че за да бъде ефективен този инструмент трябва да е в достатъчен размер и да бъде навременен. Но този фискален капацитет би имал нуждата от подкрепата на всички държави членки. Това е вашия въпрос. Ето, тук е мястото на солидарността от страна на всички страни но солидарността върви ръка за ръка и с отговорността на отделните държави членки. Ето защо е трудно да се постигне споразумение за фискалния капацитет. От е, рационална гледна точка този инструмент е много разумен, но трябва да се преодолее липсата на доверие между държавите членки относно, е, отговорност, е, недоверието относно е, отговорността на държавите членки към фискалната им политика. Благодаря, казва председателката. Много сме изостанали от графика, няма време за спонтанни въпроси и трябва веднага да преминем към следващия въпрос. Благодаря господин Драги за диалога по парични въпроси. Преминавам към четвърта точка, която е публично изслушване. Сега ви приветствам като председател на Европейския съвет за системен риск, орган, който отговаря за макропруденциалния надзор в Европейския съюз. Правилата са едни и същи. Този път ще спазваме ограничение от 4 минути, тъй като нямаме много време. Благодаря. Госпожи и господа, членове на Комисията по економически въпроси, дами и господа, за мен е удоволствие да говоря пред вас за втори път тази, е, тази година. Явявам се за последен път пред Европейския парламент като председател на съвета за системен риск. До сега съм бил тук в тази качество 9 пъти. Миналия път говорих за постигнатото в областта на макропруденциалната политика и предизвикателствата. Днес ще се спра на сектора жилищни недвижими имоти, които съветът анализира като ця, част от редовното наблюдение на държавите членки, както неколкократно сме обсъждали тенденциите в сектора недвижими имоти могат да повлияят значително върху финансовата стабилност, и реалната економика. Е, и е, вашата комисия трябва да е наясно с оценката на съвета за системен риск. Е, съветът е създаден за да следи рисковете пред финансовата стабилност на Европейския съюз и да формулира адекватен, адекватни политически мерки. Целта е да оказва над, партньорски натиск и да се бори срещу бездействието. Тя, е, съветът прави това, като излиза с предупреждения, като е, очертава уязвимостите и тенденциите, които могат да смутят финансовата стабилност. Също така може да излезе с препоръки. Възоснова на анализа на сектор жилищни недвижими имоти, съвета за е, системен риск днес публикува 5 предупреждения и 6 препоръки, свързани с средносрочни уязвимости в този сектор. Методологията и анализа в основата на нашите политически решения са изложени в три доклада. Препорък... Е, предупрежденията и препоръките са насочени към конкретни страни и отразяват наличието на инструменти в съответните страни тяхното приложение и различните а, уязвимости. Тези уязвимости са свързани с задлъжнявост на домакинствата, растеж на жилищните кредити, стандарти на кредитирането и тенденции в цените на движимите имоти. Макропруденциалните инструменти могат да се използват за намаляване на тези уязвимости. В някои страни на органите липсват инструменти насочени към кредитополучателите, а други страни използват активно наличните инструменти. Искам да кажа, че след последното ми явяване тук, съвета за системен риск публикува годишния си доклад, в който е представена оценката на риска и нашето също нашия принос към рамката за макропруденциална политика за периода 1 април 2018-31 март 2019 година. Искам накратко да спомена дейно, текуща дейност на съвета с темен на техническо ниво. Тази дейност ще се бъде обсъдена от Общия съвет. След три дни ние ще разменим мнение за макропотенциалното използване на маржове и, ограни... и намаляване на номинала, което е важна част от нашата стратегия за разширяване на макропотенциалния инструментариум. Също така ще анализираме евентуални бързи евентуален бърз обмен на информация между надзорниците, за да имаме макропруденциална гледна точка на дейностите на клоновете. Съветът системен риск също така продължава да следи последиците на киберрисковете с финансовата стабилност. Всички теми ще бъдат разгледани на четвърта годишна конференция, която ще започне в четвъртък. И искам да поканя представители на вашата комисия да присъстват във Франкфурт по този повод. Благодаря за вниманието. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Георгиус Кирцус от НП. Благодаря, господин председател. Господин председател, драги, бих искал да ви благодаря за това, че укрепихте еврото укрепихте еврозоната и спасихте гръцката економика. Имам няколко въпроса относно гръцкия системен на риска и различните условия. Има ниски лихвени процента, включително и за страни като Гърция. Аз мисля, че трябва високите лихвени проценти да бъдат заменени от ниски ликвени проценти, за да може заемите да бъдат обслужвани. Съгласни ли сте с подобен подход? Необслужваните заеми в гръцките банки са многобройни. Ние сме на първо място в еврозоната. Те наистина ли са опасност за гръцката економика и смятате ли каква точно е заплахата за банковата система в Гърция и по какъв начин можем да насърчиме гражданите на Гърция да купуват ценни книжа? И а как можем да стабилизираме економиката по-бързо в моята страна? Thank you. Now, the first point is about the uh, budget surplus in Greece. The key point here is to make sure... Основното тук е Европейският съюз да осигурява благоприятните економически условия, на които се радвате днес. Те са най-добрите от няколко години не са знаеме, че положението беше много тежко, много меко казано. А днес Гърция е, е в много по-добро състояние. Гър, Гърция печели отново доверие и има все повече и повече достъп до пазара. Така че струва ми се резултатите в, на бюджетната политика са по-добри от очакванията. Така че наистина е постигнат огромен напредък. Намаляването на необслужените кредити е от огромно значение, тъй като това е, това е важно, разбира се, както за Гърция, така и за много други страни, където има голям брой на обслужени кредити. Защото те е, е, са, водят до уязвимост на банковата система и невъзможност за е, предоставяне на е, по-голямо количество заеми. Така че, но това трябва да, се, да стане без да се наруши цялата култура на плащанията и цялата банкова система. Разбира се, не, не, не, не трябва да се, да се забравя и социалното измерение на а, което а, без следствие на някои необслужими заеми. Така че необходимо е да се разрешат тези проблеми чрез различни политики и по-специално финансови. Е, боя се, че не разбрах третия ви въпрос. Гру... Гър... Гърция. Да, всичко това зависи от критериите за участие. Ако, ако продължи напредъка, то, то ще има а, до, до съответните условия за участието на Гърция, но разбира се, участ... очакваме още напредък по-танк. Благодаря, госпожо председател, комисар Господин Драги, това е последната ни среща. През последните седмици си създадахте някои врагове. Преди седмица и половина а, вие в една пресконференция а, а, обяснихте, че трябва да се активират 50 милиора в Нидерландия за инвестиции ще започна от начало. Преди седмица на, на вашата прес, по време на вашата пресконференция казахте, че 50 е, милиарда трябва да бъдат активирани в, в инвестиции в Нидерландия. Второ, а, е, неодавна прочетах, че а, е, в а, едно записва е, нещо на, на Полската банка в а, вие сте описали е, конкрет, в конкретните препоръки инструменти, които дават възможност е, за прилагане на политика на гъвкаво. Смятате ли, че това е достатъчно. И може би трябва да има по-добра координация в цялостната макропруденциална а, политика или да има а, някои задължаващи правила. В някои страни, които няма антициклични буфери, цените не се променят и няма, раз, няма растеж на цените на недвижимите емоти, докато в страни, в които има подобни буфери, сме свидетели на увеличаване на цените. По първия ви въпрос. За да може бюджетната политика да бъде допълнение към паричната политика и да спомогне за финансовата стабилност. Това са е възможно, но то пътя до, за постигане на тази стабилност е, е дълъг. Но днес имаме много по-ясна картина за нещата. Все повече и повече хора са наясно с това, което трябва да се направи. Тоест, трябва да наблюдаваме напредък. Разбира се, не продължавайте да, каз... да посочвате това, което трябва да се направи. И второ, а, дали е, се, е Р е достатъчно силна, т.е. дава ли, позволява ли на някои страни да не се придържат към правилата на макропруденциалният надзор. Ние не сме орган, който да прилага конкретна политика, по-скоро орган, който е консултативен, който предоставя е, работи с предупреждения и препоръки. Е, а, ние отчитаме, че създаването на цялостен инструментариумът огромно значение и подобен инстру... инструментариум ще а, накара държавите членки да вземат на сериозно макропруденциалната политика, но като от политическа гледна точка това е трудно. Ние разполагаме с необходимите инструменти, които да установяват уязвимостта на съответните сектори, както, например, сектора на жилищните недвижими имоти, но ако няма банки, които да последват, то резултати няма да се получат. Необходим е макропруденциален инструментариум, кой, който да а, отчита а, риска в банковия и не банковия център. В, в противен случай просто няма да има резултати в отрасъл. Много моля колегите да спазват времето, с което разполагам. Благодаря за това, което казахте за системните рискове. Искам да кажа нещо за цените на жилищата. През 2018 година цените на жилищата в Европейския съюз се увеличиха много и то много повече над е, инфлационния процес. 5,1% е, за Испания, 7, в Нидерландия, Португалия на 9%, 5,2% в Германия. Въпросът ми е, до каква степен смятате, че ще се създаде един балон на недвижимостите в част от Европейския съюз? На второ място, политиката на ЕЦБ кара хората да купуват жилища. До каква степен това смятате, че е така? Или пък смятате, че цените на недвижимостите ще бъдат взети само не директно. Как трябва да бъдат отразените в политиката на банката? Thank you благодаря първо. Излезахме с препоръка. То е записано тук в моите, моите уводни слова. Има предупреждения към Чехия, Германия, Франция, Исландия и Норвегия и е, препоръки за Белгия, Дания, Финландия, Люксембург, е, Нидерланди и Швеция, които вече бяха, към които бяха отправени предупреждения през 2016 година, за да вземат съответните мерки за справяне с системният риск. Така че дори в в политиката на ЕЦБ е, е, е, е, естествено ниските ликвени проценти водат а, до а, закупуване на активи и съответно на недвижими имоти. Трябва ли да се промени политиката? Не. Необходимо е да се прилага правилната и последователна макропруденциална политика. Но, когато направихме оценка на риска в този отрасъл, направихме следното. Направихме една оценка, сравнение с миналото, оценките, оценките в общ план, в, в, в, на специфични места, второ нещо, на, на, за, някои, за някои страни а, има известни ограничения в, достав, в доставенето, които са от огромно значение така че необходимо е, когато се изработва макропруденциалната политика, да се отчитат е, различните компоненти, падежите на, хипотек, на хипотечните кредити за някои са 5-6 години. Те в такъв случай са много, се влияят много повече от ам, колебанията в лихвения процент, отколкото фиксирани заемите с фиксиран лихвен процент. Много е и също така приложението на съответните инструменти спрямо заемополучателите. Моли като като това е последният ми шанс да ви задам още веднъж този въпрос. Влиянието на стабилността на финансовата система за промените в климата. Мисля, че това е много а, важен въпрос, особено днес. През 2016 година Европейската Централна банка излезе с доклад относно въглеродният отпечатък и системния риск. През 2016 година също така беше публикуван доклад относно последиците за климата. В програмата на новата коми... комисия се набляга на е, устойчивият е, преход е, и преход към нови енергии. Предполагам, че това ще промени цените на активите в тази област. Мога ли да ви попитам, че има ли а, е, рискове за финансовата система на тези активи, предвид е, жел... необходимостта да се а, е, да се елиминират завинаги изкопаемите а, енергийни източници и смятате ли, че трябва да има стрес тестове в тази област? Вие се позовавате на от доклади през, за 2016 година. След 3 дни, вероятно, ще има нов доклад на тази тема. Рисковете от промените в климата са много по-видими и е, са в центъра на вниманието на обществеността и в за това работиме с различни а, заинтересовани страни и различни актьори в тази област. промените в климата с центъра на вниманието и на ЕЦБ и на Европейския съвет. Съм Европейската банка работи в, в много области, в, а, свързани с това. Обсъждали сме е, този проблем многократно аз лично смятам, лично е, смятам, че съществува консенсус да се помисли по какъв начин да се постигнат по-добри резултати и за ЕЦ. Е, и аз смятам, че това така е, колективно усилие ще доведе до по-конкретни е, действия и на ЕЦБ, и на Европейския съвет. И съм сигурна, че е, е, госпожа Лагард ще бъде много активна в тази област. Франческа Дона. Благодаря. По отношение на системния риск искам да привлека вниманието ви върху върху Deutsche Bank. Тя е в трудна финансова ситуация след фалита на след провала на начинанието за сливане с Комерцбанк. Има опасност от неизпълнение. Това, което искам да ви попитам е следното. Според вас, ако Deutsche Bank сметка изпадне в неизпълнение, ще бъде необходимо да се приложи механизма за спасяване с вътрешни ресурси, но това ще има сериозни последици за банковата система в Европа. Не е трудно да си представим, че германското правителство може да реши да спаси тази банка. Не смятате ли, че цялата система за спасяване с вътрешни средства и цялата банкова система може да загуби доверието в себе си? Имайки предвид, че Deutsche Bank, както и други банки в Северна Европа, е, има в балансовия си отчет сложни деривати, които тежат на този отчет, не смятате ли, че система за надзор би трябвало да се съсредоточи върху тях вместо намаляване на необслужваните кредити, за да не се допусне в бъдеще тези а, отчети да не бъдат а, системен риск. Ще ви говоря на английски. Първо, няма да обсъждам отделни институции. Второ, пре, пре, правилата за финансиране и са валидни за всички банки. Това са правилата, които функционират за всички банки по един и същи начин и са изработени от различните институции. Вие говорите за активи на второ или трето ниво, които присъстват в портфели, портфелите на някои банки. През декември ще банката ще излезе, ще излезе с доклад по тази, тази тема. Но вече но проблема вече е разглеждан и са предприяти е, действия. Господин Обервелт. Господин Драги, абсолютно сте прав. развитието на сектора за недвижими имоти и жилища е от огромно значение. Примери имаме. Има, разбира се, аз виждам известно противоречие от между а, лихвените проценти и, една, и регулаторната политика. Банко, пенсионните фондове и а, застрахователните схеми на банките, знаете, минаха през труден а, период и това също подкопава финансовата стабилност някои анализатори не, не, неодавна а, излезаха с коментари относно а, вторичните пазари. Можете ли да ни кажете какво е вашето отношение и вашето виждане Не виждам противоречие между силни макропруденциални инструменти и нисък лихвен процент. Кол... Колкото а, по а, аз смятам, че, че тези два, а, два компонента са по-скоро се допълват, а не са в а, противоборство. Регулаторната рамка и макропруденциалната рамка дават е, възможност за е, увеличаване на стабилността, колкото до пенсионните фондове. А, не, не, не трябва да се а, макропруденциалната политика трябва също така да включва и частните пенсионни фондове и а, пенсионните фондове представляват голяма част също така от капитала на банките и те ще се увеличават предвид демографските тенденции. Така че колкото до колатералното а, кредитиране. Днес сме свидетели, особено в Съединените щати, на спадане на а, качеството на а, някои заеми. И то, и то предимно в а, небанковия център, а, небанковия сектор. А, но в, а, за небанковия сектор имаме много по-малко видимост и много по-малко възможност за надзор. Хосе Гишмао. един от рисковите фактори е свързан с дългосрочната задлъжнялост и на държавата, и на частния сектор. Как свързвате това с макроекономическият дисбаланс. Проблема може да се реши само чрез кохезионната политика за намаляване и на дисбалансите. Аз лично смятам – че а, бюджет, а, държавите, които имат проблеми с задла, задлъжня, задължнялост, трябва да могат да разполагат с инструменти за разходване в момента, в който имат нужда. И кажете ни каква е връзката между тези два проблема. Благодаря. Съгласен съм, има разлики и разликите се задълбочават от е, повишаващото се ниво на съдлъжнялост. Еврозоната е в по-добро положение, защото по принцип обе, обе, обемът на частните задължения са по-мал, е по-малък. По принцип това ниво е останало едно и също преди и след кризата, като тенденцията е намаляваща. Минимална е стойността на разпределението на принадената стойност. И това е положителна тенденция. Е, Данута Хюбнер. Благодаря, Данута Хюбнер от НП. Благодаря. Имам два въпроса. Единия се отнася към новия вид рискове, свързан с климата. И другия ми въпрос е свързан с дигитализацията и рисковите, проистичащи от него. ЕЙОПА проведе стрес-тест и въпросът ми е ЕЦБ смята ли да предложи стрес-тестове и за банките, свързани с климата и дигитализацията? На следващо място, следващата година ще имаме преглед на Solvency 2 и Европейската комисия помоли ЕИОПА за насоки за оценката на платежоспособност 2. ЕЦБ излезе с доклад по макропотенциалните условия преди една година. И там се правят предложения, които надхвърлят международната рамка. Моят въпрос е, в този контекст, смятате ли, че има риск за европейските застрахователи. Те могат да се окажат неконкурентоспособни в сравнение с други юрисдикции. И на следващо място, има ли смисъл да има изисквания на, глобал, на глобално равнище? About... На първия въпрос – финансовата стабилност и киберсигурността. Ние имаме Европейска група за системен риск и тук се прави оценка на основните уязвимости. Направен е анализ за да разберем, с цел да разберем как един е, кибершок ще въздейства на цялата финансова система. Ние ще публикуваме е, доклад по тази тема преди края на годината. Сега, ако има една кибератака, която ще е от системно значение, тя, тя тя ще наруши вярата в, в финансовата система, но няма да окаже влияние върху функционирането и. Сега за въглеродните емисии и климата ние виждаме, че регулаторите трябва да вземат предвид всички тези аспекти и особено Организацията за състраховане и пенсионно осигуряване. За платежоспособност 2. Вие ме питахте дали прилагането на платежоспособност 2 ще доведе до неконкурентоспособност на европейските застрахователи в глобалната рамка, на глобалната сцена. Аз не смятам, че това би могло да се случи. Имаше интензивен диалог между застрахователи и регулатори и той тече вече от 15 години. Алфред Сант от Социалисти и Демократи. Благодаря. Банковият съюз все още не е завършен и ЕЦБ върши много добра работа. Поздравления за това. В по-малките държави малките и средни банки са много важни. Те много често се развиват в рамките на десетилетия, но те са прекалено малки и не, не привличат вниманието на големите банки, които оперират през граници. Но се оказва, че тези банки понякога биват натоварвани прекалено много, а те може да са и системни банки. Оперативните разходи на тези банки нарастват и това ограничава много както тяхната дейност, така и дейността на малките и средни предприятия. Банките не правят проектни предложения и много често малките и средни предприятия не, нямат достъп до заеми. Какво може да се направи за подобряване на ситуацията на малките и средните банки? Вашият въпрос засяга един много важен аспект. Ако погледнете банковата система в еврозоната и в Европейския съюз, ще видите, че има свръхкапацитет при банкирането. Има смесица между малки и средни и големи банки, като уязвимостта е различна, дефицитите са различни, няма една рецепта за решаване на всички проблеми. В същото време правилата са едни и същи към малките и големи банки. И така въпросът е, ще се наруши ли възможността за даване на заеми на малките банки? Тук играят две неща. Малките и големите банки имат структурни дефицити. И от друга страна, те са субект, те са обект на едни и същи правила. Тоест, правилата трябва да са по-пропорционални, защото някои от правилата изискват бюрократично съответствие за малките банки, което за тях е прекалено отежняване, като изискване. Някои неща биха могли да се облегчат, но настоящия регламент не прави разлика между малки и големи банки. Структурни уязвимости също проистичат от факта дали банката е голяма или малка. Благодаря, господин Драги.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 We will have a couple of votes, uh, but uh, as uh, we wait for all the members... И така, изчакваме всички колеги да седнат. Ще направя някои съобщения. Имам обобщението от заседанието на координаторите. И така, най-напред възобновяваме парламентарната си дейност – всички докладчици до момента, които са преизбрани, ще продължат да работят по своите досиета. В противен случай ще има заместници от същите групи. Общия подход ще въжи и за досиетата, за които до момента няма споразумение на първо четене. Работата по досието ще продължи от там, откъдето работата е спряна. Ще има заместници от същите групи, а преизбраните докладчици ще продължат своята работа. На следващо място координаторите одобриха да се раздели досието за, за необслужваните дългове, директивата за тях. Срокът за изменения ще бъде нов. Сега за статистиката за макроекономик, за дисбалансите в макроекономиката ще по този файл се взе решение той да работата по него да бъде продължена. За фискалния пакт решението ще бъде взето на следващото заседание на координаторите. Освен това, комисията ще помоли председателския съвет да се разреши работа и по други досиета. На следващо място номинации Обнови Европа ще се занимава с дистанционната търговия, мерки за административно сътрудничество, НП, предложение за директива за промяна на директива 2818 за добавената стойност социалисти и демократи, семестър за, за економическа политика, ЕНП, европейски семестър за економическа политика, ЕНП, политика по конкуренцията, обнови Европа, банков съюз, социалисти и демократи, общ бюджет на Европейския съюз за 2020 година, ЕНП, финансови дейности на Европейската инвестиционна банка, зелените. Що се отнася до календара, бе подвъртен календара до 2019 година и бе взето споразумение за временния календар за 2020 година. ще има мисия, командировка за, във Вашингтон 16-20 октомври. Според системата ДОНТ в тази на това, в това пътуване ще вземат участие двама колеги от НП, двама от социалистите и демократите, един от Обнови Европа, един от Зелените и един от Идентичност и демокрация. Комисията Либе ще организира заседание по, ди... по въпросите свързани с директивата за против прането на пари. Сега може да продължим с гласуването. Нека направим пробно гласуване. Okay. Okay. Okay. Mr. Kitsos has no voting card, so... Има колега, който не си носи картата за гласуване. Добре. А сега правим пробно гласуване. Okay, the first vote uh, is... Okay, yes. The first vote is on the proposal. И така, първото гласуване. Европейски доставчици на услуга за колективно финансиране. Гласуваме за междуинституционални преговори по именно гласуване. Mm? Uh, can I close the, I close the vote. Yes. Край на гласуването. 33 in favor, 12 against. 33 за, 12 против. The additional vote, we had 34 in favor, 12 against. And... Допълнителното гласуване показва, че текстът е прият. Второто гласуване – предложение за регламент за пазари на финансовите инструменти. Гласува се за започване на междуинституционални преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Имаме 34 плюс 1 за 12 против. Прието е. Okay, so this meeting is finished. We continue tomorrow. Приключваме днес заседанието. Ще продължим утре в 2.30. Благодаря на всички.